председателката. Господин Ван Орден също иска да ви зададе въпрос. Мадам, you have the floor. Е, да, но не трябва да отговаряте преди да са ви задали въпрос. А, искам само да ви напомня, че вашите девизи от 2016 година е отново да се върне контрола от парламента. Това ли искате? Това ли искахте? Е, в моята страна народа е суверенен. В моята страна народа прави законите. Искам народа да реши. Е, този девиз не съществуваше през 2016 година. Е, това е нещо ново, което казвате сега. Пред, председателката за минута и половина госпожа Геори. Lucy. Best part of Parliament. благодаря, госпожо председател. Е. Някои от лидерите на държавите членки не проявиха е, смелостта, мъдростта, е, прозорливостта е, на заседанието на, на съвета миналата седмица, поради което и не бе взето решение да започнат преговори за присъединяване с Северна Македония и с Албания. Както Вишеградската група е, страни е, посочи преди е, срещата на върха, подобно решение ще повлияе отрицателно върху доверието, с което се ползваме в региона, е, както и в дългосрочен план върху нашата безопасност, върху геополитическото положение. Не е в наш интерес. Не е в наш интерес е, да, да протакаме по отношение на тези две страни, следва да признаем техните постижения. Не можем все така да отместваме целта. И нека, нека не се самозалъгваме. Е, ще се появят и други наши е, е, солидни съперници, които ще се настанят в празното пространство, оставено от Европейския съюз. Просто отворете очи и ще ги видите. И, и най-сетне много, много, по, по някакъв много, много странен начин преценяваме европейските качества на едни или други в Европейския съюз. Длъжни сме да говорим с единен глас, но когато разочароваме гражданите на две европейски страни по този начин, едва ли ще гарантираме единство помежду си. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Миналата седмица Европейския съвет одобри новото споразумение за Брексит, както и политическата декларация. Европейския съюз наистина направи всичко възможно, за да се сключи споразумение, по силата на което ще се избегне Брексит без споразумение, една катастрофа. Искам да благодаря на главния преговарящ Барние за отличната работа. Успяхме да запазим единството чухме Европейския парламент, сега топката е в полето на Великобритания. Великобритания може да напусне скоро. Това ме притеснява. Уважавам волята на британците, но разбирам и у нези британци, които се борят за нов референдум. Всъщност, Тежка отговорност сега е паднала на плещите на Великобритания, на плещите на Борис Джонсън. Очаквам британския парламент да намери изход. Благодаря. Благодаря за една минута госпожа Порит. European... Искам да благодаря нашите европейски приятели за продължаващото търпение по Брексит. Обаче все пак трябва да имаме предвид, че това споразумение е бомба със закъснител. Докато тече процеса в парламента, в Обедненото кралство и в Европейския парламент, можем все пак да преценим, че може да няма споразумение. Може да има разногласие по всичко, от правата на работниците до екологията, до данъците, поради решението да няма еднакви правила в това това споразумение, както и в политическата декларация. Европейския съюз ще се отегли от споразумение за свободна търговия, ако има прекалени разногласия. Не би било реалистично да се смята, че такива преговори могат да продължат само една година. Това е задача е, на британския министър-председател. Той няма да може да уреди бъркотията, защото той ще бъде отстранен след парламентарни избори. Но трябва да се има предвид свободите на е, европейските граждани, е, които искат и на младите хора, които искат да пътуват. Е, господин Туск каза, че може да има продължение. Това продължение ни е необходимо. Трябва да има глас на народа. Председателката, една минута, госпожа Филипс. Thank you. Благодаря, госпожо председател. В събота аз участвах е, в демонстрацията с милиони други в Лондон, настоявайки за глас народ. Да бъде сложен край на гнилата сделка, сключена от британското правителство, е, в ущърп на, на правата на работниците, на околната среда, е, е, в ущърп на, на общности в Великобритания, изоставени от правителството вече в продължение е, на години. Тази сделка ще удари навсякъде в Великобритания, но не всеки ще пострада по един и същ начин. Първо жените, след това цветнокожите и онези, които днес имат малко, ще имат още по-малко. Ето за това трябва да се чуе народният вод, за да отхвърлим тази сделка и останем в Съюза. Демокрацията не развя бял флаг през 2016 година. Всички днес гледат към Уестминстър и днес аз искам да заявя с висок глас. Аз няма да се откажа от работниците, от околната среда, от онези, които най-вече ще пострадат от тази опасна сделка. Няма да се откажа от оставането на Великобритания в Европейския съюз. Благодаря. Реплика. Ще приемете ли? Е, не, е, не, четири, не, няма да са четири репликите, две, да речем. Първата приемате ли, госпожо Филипс? Не сте длъжна, но приемате ли реплика? Yes. Мистер Хабиб. Господин Хабиб. Благодаря, госпожа председател. Фил... Госпожа Филипс а, говори за понижаването на стандартите в резултат от напускането на Европейския съюз. Нима госпожа а, а, Филипс а, няма достатъчно вяра и в себе си, и в а, големите а, британски ценности, които ние сме разпространили навсякъде по света и на които континентът, към който днес се числим, дължи своята свобода. Отговора, моля. Госпожо председател, аз не разбирам защо онези хора там така се боят от демокрацията. Боят се от това да попитат хората, да им зададат конкретен въпрос, така че те да могат да вземат осведомено решение, което е залог за бъдещето не само на, на тези хора на Великобритания и на целия континент. Благодаря. А, б, б, б, следващия път, може би, ще използвам устройство за силата на аплодисментите, казва председателката. Не, четири реплики няма да допусна, казва председателката. Две. Да, извинявам се, господин Форман. Не можем да прия. Но, нали го бяхте приела? Да, бях го приела, но, но, не, но, но ораторката отказва очевидно да приеме вашата реплика. Така че ще продължим с следващия по списъка, който мисля е господин Кампеноси. А, иде. Благодаря, госпожо председател. Някой каза, че ставаме свидетели на дежавю. Вярно е. Повече от 3 години изминаха от гласуването, повече от 3 години говорим за Брексит. Наблюдаваме какво се случва. Всъщност, вината не е само на британците. Вината е и в Брюксел. В крайна сметка сега имаме споразумение. Ще видим дали то ще се окаже достатъчно добро или не. Ще видим докъде ще стигне това споразумение. Искам да кажа обаче, че като гледам останалия свят и като гледам Европа, искам да кажа, че Европа не е водещ играч вече в световен план. Има много международни кризи. Европа ги използва и ги експлуатира само за свой собствен интерес. Тя се опитва да дестабилизира дори Великобритания, иска да постигне независимост на Шотландия. Видяхме много подобни примери, като този на Брексит. Да видим дали пак няма да има и някоя друга държава, която да напусне се. За господин Лунгрен за една минута. Благодаря за думата. Положението в Турция е напълно неприемливо страната става все по-авторитарна, все по-недемократична. Европейския съюз трябва да прекъсне всички форми на економическа подкрепа за тази помощ, както и всички форми на разговор, свързани с евентуално бъдещо членство. Сигнала трябва да е ясен. Турция сама се де квалифицира или декласира от тези разговори. По отношение на бюджета, след като Великобритания излезе, бюджета също трябва да бъде намален. Откровено казано, какво очаквате? Смятате ли, че моята страна Швеция ще плати допълнително 15 милиарда шведски крони за европейския бюджет? Това винаги е било проблем. Ние винаги сме били един от най-големите донори. Стига толкова стига толкова. Вместо това би трябвало да говорим за това как да си получим оброт, обратно от това, което трябваше да бъде Европейския съюз. А именно една общност за търговия и мир, а не една разрастваща се империя. Господин Карти за една минута границата в Ирландия е вече достатъчно твърда и пречи на социалното и економическото развитие в нашата страна в резултат на конфликт, където цената беше много висока. Споразумението от разпет и петък и нашето членство в Европейския съюз бяха инструменти, за да можем да се справим с някои от последиците от последните две десетилетия. Именно поради това Брексит беше толкова опасно е, събитие. Има риск процеса в е, Ирландия и економиката в Северна Ирландия да бъдат застрашени. Дори споразумение от миналата седмица създава нови проблеми за границата в Ирландия. Ние го подкрепяме, от, защото е по-добра от альтернативата, но все пак няма да има вето, няма да има възможност за нито една партия да спре всяко предприятие, всяко съскостопанско производство, всеки работник в Ирландия да може да работи. Да се предложи, че ще има съгласие е абсолютно абсурдно и неправилно четене на споразумението времето от е, разпети петък, е, за да можем да спрем лошите последици за страната от споразумението да се обедини Ирландия. Надявам се тази цел да бъде постигната и се надявам този парламент да участва в голямата конституционна дискусия, която в момента се води. Господин Елеван, една минута. Jeff Терес.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 е, е, да, вярно, тя провежда военни действия в Сирия е, по-настоящем, но да се попречи на разширяването на Европейския съюз, това число по отношение на Албания и на Северна Македония сочи, че френската буржуазия отчаяно се стреми да запази своето статукво. нова демократия и Сириза в Гърция по-настоящем се държат по е, един крайно опасен начин и отказват подкрепата ни в борбата срещу капитализма. погледнем през последните пет години, Европа се бори с какви ли не кризи, миграцията, еврото, Гърция, британския изход, Русия в Украина, фалшивите новини, терористични нападения, надигането на популизма, кризата на правовата държава в някои държави, членки, накърнената легитимност на европейските институции с провала на процеса на специалния кандидат за за председател на комисията отношенията с Китай. Британски изход, вероятно, край категорично отрицателното, неблагоприятно популистско решение, сепаратистските тенденции в Испания. Жан-Клод, не леки, не, не леки 5 години, но 27-те са по-обединени от когато и да било до сега и Европа е, е от най-доброто политическо изобретение в историята на човечеството. Благодаря ви, Жан-Клод, благодаря ви, Мишел, Йоханес. Е, е, ние сме ярък пример за политическа мъдрост – е, аз е, е, може и да съм южняк, латинец, както се казва, но се чувствам гражданин на Люксембург. Господин Корбит, председателката, моля за тишина, проявете уважение към ораторите, минута и половина. Моля да слушате внимателно ораторът. Много уместно. Британското правителство се опитва да прокара с сила това споразумение в Камерата на общините. Има опит да има три четения за три дни на ниво комисия. Проекто закон на над 100 страници, споразумение от 600 страници, променено неодавна, няма оценки на въздействието, няма сигурност, не се знае дали тези правила ще проработят, ако този проект се приеме. Ще има изменения, независимо колко е кратък срока, някои от измененията ще целят по-мек Брексит, защото не се заблуждавайте. Това е твърд Брексит, който отдалечава Великобритания от ЕС извън митническия съюз, извън единния пазар, това ще е зле и за Великобритания, и за ЕС. Лоша сделка за Великобритания, лоша за ЕС. Ще има и изменения по силата на които всяко едно споразумение трябва да бъде одобрено от хората. И това е уместно, защото Брексит се оказва нещо много по-различно от това, което беше обещано от онези, които водеха кампания за Брексит преди 3 години и половина. Време е хората да си кажат не това ми казаха, не за това гласувах, искам право на глас. Още веднъж. Това смята британския народ, то се видя и в събота в Лондон. Това показват и повечето проучвания на общественото мнение. Британците имат право да дадат своето мнение още веднъж относно това катастрофално споразумение за излизане на страната от ЕС. Корбет. Господин Корбет, има две сини карти. Ще е, дам думата само на един колега, защото 20 човека са се записали за спонтанни изказвания. Приемате ли въпрос от господин Догни? Господин Добни така се произнася името, приемате. Благодаря. Искам да попитам господин Корбет следното. Какво ще каже на тези 5 милиона гласоподаватели за лейбаристите, които са гласували за напускане на Съюза? Как ще им обясните, че не ги предавате, защото вие настоявате и вашата партия настоява да има втори референдум, втори вод. Следва да се срамувате. Господин Корбет, повечето, които гласуват за лейбаристите, дори и на места, където преобладава искането за напускане на Великобритания, гласуваха за оставане. Защо? Защото повечето от нашите гласоподаватели осъзнаха, че това е един десен проект. Брексит е неолиберален проект, който в крайна сметка ще навреди на економиката, на правата на хората, на заетостта им. Няма да има полза за Великобритания. Ето защо лейбаристската партия справо защитава тезата, че всяко едно споразумение, което е договорено, трябва да бъде обект на допитване. Хората трябва да получат право на глас. Господин Келахър. Обединеното кралство гласува за напускане на Европейския съюз. Но в този контекст трябва да имаме предвид, че унези, които подкрепиха напускането, трябва да признаят, че това ще се отрази на остров Ирландия и ще се отрази дълбоко на мирния процес. Факт е, че този политически въпрос не беше обсъден по време на референдума сам по себе си, а сега се превръща в ключов въпрос при споразумението за напускане и при дискусиите между Европейския съюз съюз и Обединеното кралство. Нека бъдем ясни. Не Европейския съюз а, а, накара Обединеното кралство да напусне а Британския парламент го направи. Те участват в процеса. И сега, по време на този процес, трябва да се има предвид, че споразумението за напускане, по което има съгласие, да се предоставят гаранции, че това е, няма да се отрази вредно на остров Ирландия. Искам да кажа, ние трябва да сме сигурни, че има същински демократичен контрол е, в Британския парламент и в Европейския парламент. И накрая искам да кажа, не трябва да има е, отслабване на европейските граждани в Северна Ирландия. Хората е, от Европейския съюз, които са направени Северна Ирландия техен дом и не може да има депортиране на европейски граждани от остров Ирландия. За една минута госпожа Райтика. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, колеги. Е, в Великобритания се носи една малва – и трябва да ви кажа, че част от изказванията тук я подклаждат. Че, че видите ли, Европейския съюз се е уморил от Великобритания. Че му е досадила Великобритания. Но този парламент е парламент и на британските граждани. Европейският съюз не е отслабил усилията си и все още желае да, да, да преговаря. Умората е от друго от министър-председатели, които не отдържат на обещанията си, които сеят разделение, особено в такива моменти. Министър-председатели, които не са наясно, че ако въпросната сделка не мине през Камерата на общините, тя ще трябва да бъде поставена на вота на британския народ, за да може той да се произнесе окончателно. Благодаря. Господин Мадисън, една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо поздравления. Аз не съм съгласен често с господин Юнкер, но той преди пет дена каза, че няма повече аргументи за забавене, за отлагане. Онези, които се боят от демокрацията, от е, референдума, аз мога да кажа, че в Великобритания има милиони гласоподаватели, които не са доволни от това, че вие сте тук, седящите в Европейския парламент. Какво сега? Час по час да произвеждаме нови избори за Европейски парламент? Нали? Естествено, че не. Това се прави веднъж на 5 години. Нов референдум в случая. След 10, след 20. E аз съм сигурен, е, обаче, е, е, че дори това няма да, да, да ви се получи, просто защото консерваторите ще спечелят и поредните избори и референдума. Господин Ханан за една минута. Благодаря. Госпожо заместник председател, ще говоря не за отсъствието на честност от депутатите, а за начина по който те уважават нашата а, интелигентност. По отношение на член 50 постоянно се крият истинските мотиви. Миналата седмица се казваше, че е по-добре да се обвинява Борис Джонсън, отколкото да се направи необходимото. Много хора смятат, че ако се изменя проекта безкрайно, ще се постигне желание от някой ефект, е, хората се правят, е, е, т.е. правят хората на глупаци. Действителността е следната. Всички проучвания показват, че няма промяна на мнението и това се доказва с цифри над 10. Мисля, че единствената опция или да реализираме Брексит, или да дадем пълна победа на консерваторите на следващите избори. Господин Хана, не има въпрос от страна на господин Смит към вас. Приемате ли? Благодаря. Благодарен съм на господин Хана за това, че се съгласи да му задам въпрос. Приемам това, което казва той за нечестните политици. Всъщност, трябва да се чуят извинения за това, че е, самия господин Ханан е казвал, че няма да се напусне единния пазар и няма да се нанесе ощърп е, на правата на британските граждани. Искам да попитам господин Хана, готов ли е сега да се извини за тези свои изказвания? всъщност не е вярно. Никога не съм казвал такова нещо по време на предизборната кампания. Може да съм го казал в едно интервю през 2015 година, преди изборната кампания. Тогава казах, че най-добрият изход за нас би бил изход тип Швейцария. От кампанията на сам аз не съм променил своята позиция. Вие сами обаче сте изградил цялата си кариера върху това да искате референдум за една част от Великобритания. Ще приемете ли в крайна сметка, че цяла Великобритания е гласувала за независимост? Председателката, колеги, ще мина към следващия оратор. Има много хора, които искат да зададат въпрос с синя карта, но трябва да преминем нататък. За една минута господин Фараш след три години агония и преговори, Мишел Барние най-сетне принуди Борис Джонсън да ни е, подпише, да ни обвърже с една нова сделка, която ще отнеме още три болезнени е, години е, на преговори и в крайна краща ще доведе Великобритания до състоянието на европейска колония. Защо иска това? Защо го прави Борис Джонсън? Това защото не желая да бъде удължен срока, защото такова удължаване би е, е, навредило на общественото мнение в подкрепа на консерваторите. Все едно и също всеки път. Всичко става, е, всичко се прави за торите, за консерваторите, а, а е необходимо да се изгради един алианс на тези, които желаят да напуснат Европейския съюз, независимо от партийната им принадлежност. Единственият начин да напуснем Европейския съюз е като отрежем с ножа, без каквито и да било договорености. Щеше ми се да кажа на господин Юнкер, че за последен път се изказвам днес тук, след 20 години, обаче съжалявам. Ще, ще, щеше ми се председателката. Надя, опасявам се, че през ноември пак ще си говорим. I'm really sorry, but we missed the... Съжалявам, обаче е, не можахме е, да чуем последните думи от последната реч на господин Фараш поради вашите овации. Позвете ви все пак сега да пристъпим веднага към господин Таяни, минута и половина, госпожо председател. Уважаеми е, Доналд, Жан-Клод, аз поделям вашето негодование предвид несъстоялия се резултат за Балканите в съвет. Турция, Китай, Саудитска Арабия непрекъснато инвестират на, Балканите, а ние отстъпваме. Ние Европейският съюз отстъпва и това е, е, е в ущърп на стабилността на региона. Отправяме едно по-скоро отрицателно послание. Това е една тежка, непростима грешка, е, която осъжда Европа да, да, да остане на заден план е, в геополитическите събития в региона. Е, трябва категорично, ясно да, да заявим, прочим, на Турция, че тя не може е, просто да е, окупира е, част от Сирия. Е, е, е, разбира се, Турция има своите легитимни интереси, но да посяга на благосъстоянието на, на, на целия кюрски народ е, е невъзможно. Европа следва да се откаже от своя егоизъм, да прояви храброст, да, да говори откровено на, на, на Турция за, за нарушението на, на международния правопорядък, в това число за отношенията в Световната търговска организация. Не може е, Европа да се вторачва в себе си, да, да изпитва носталгични чувства, да, да гледа назад към, към миналото. Една е главната реформа, която трябва да извърши Европа. Европа трябва да се завърне към политиката. Всичко друго отлукава го. За една минута госпожа Маркис. por ter respeitado durante todo o seu mandato o. Е, бих искал да задам няколко, няколко въпроса на господин Юнкер. Вие казвате, че уважавате разнообразието. Това е много важен принцип. Ако се спрем на заключенията от Европейския съвет за многогодишната финансова рамка, ще видим е, разликата между 27-те държави членки по окончателното предложение на финландското председателство. Много голяма част от държавите членки, мнозинството не са съгласни с е, това финландско председателство. В заключението обаче не е отразено мнението на този парламент, на Европейския парламент парламент. Тоест, вие не взимате предвид и политически ангажимент на госпожа фон дер Лайен, когато води преговори. Преговори по цифри, с които се ангажират държавите членки. Така че ние трябва да гарантираме един достатъчен, един солиден бюджет. Той да бъде прият на 1 януари, до 1 януари 2021 година. Трябва да сме съгласни, трябва да сме готови, но в никакъв случай не трябва да се подаваме на натиска на времето. Той може да се отрази лошо. Господин Келер. Госпожа Келер, една минута. Господин председател, госп господа комисари, господин председател Доналд Таск, вие постигнате съгласие. Съгласие с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, когато поздравлявам. Нека да спазваме европейските правила, нека да спазваме също така и суверения избор на британския народ. Тук е искам да порицая позицията на господин Найджел Фарач. 20 години битка срещу Европейския съюз. 20 години когато го храни Европейския съюз. Важното днес е, са бъдещите взаимоотношения. Тук искам да поздравя работата на Мишел Бърние. Неговите действия за единството на 27 държави членки с Йоханес Кан, с господин Канети, когато поздравявам зад него, за да се поддържа визия, съвместен проект за бъдещето на Европейския съюз. Отново отлагане. Може би ще се наложи още едно отлагане, но все пак искам да изразя желанието. Нека го допуснем само ако има ново обстоятелство, ако има причина. Във всички случаи поздравлявам дейността ви, за да се гарантира постигането на европейски проект за бъдещето. Благодаря ви. Председателката госпожа Скот, една минута. Благодаря. Макар, че Джонсън се опитва да накара парламента в Уестминстър просто да приеме сделката, ние трябва да си свършим работата. Това споразумение е изключително важно както за интересите на ЕС, така и за интересите на Великобритания и това споразумение трябва да бъде разгледано подобава. Брексит е атака срещу високите стандарти на ЕС. Не би трябвало умората от Брексит да доведе до там, че не доглеждаме стандартите. Говори се за равнопоставеност. Великобритания не трябва да подкопава принципите на единния пазар, да запази стандартите относно правата на работниците, данъците и така нататък. В това споразумение обаче Джонсън премести акцента от споразумението върху политическата декларация а тя не е задължителна. Това е ясен сигнал, че Великобритания иска да стане Сингапур на река Темза и да подкопае единния пазар. Ние няма да одобрим споразумението преди Уестминстър да го направи. Трябва да се придържаме към това виждане, независимо от евентуален натиск от страна на съвета за прибързани решения. Нашата задача е да защитим европейския проект от интерес за настоящите и бъдещите европейски граждани. Господин Панза за една минута. Благодаря, госпожо председател. Заключенията на съвета относно измененията в климата са недостатъчно добри, но това винаги е така. Създава се идеологичен подход, който по никакъв начин не е насочен към решаването на проблемите на света. В много райони на Италия, включително Пиемонт, виждаме, че има наводнения, свлачища, Измененията в климата трябва да получат сериозно внимание. Не е достатъчно само да организираме световни конференции по темата и така нататък. Има го фонда за солидарност. Комисията предлага той да бъде отменен по някакъв начин. Предлага се той да не се използва, например, за справяне с влачища, земетресения, наводнения, а, например, тези пари да се използват за щетите нанесени от Брексит. И това във време, когато има нужда от солидарност към онези, които пострадаха от толкова много наводнения и свлачища. Не разбирам. Господин Синчич има думата. Господин Юнкер, господине Туск, благодаря, госпожо председател. Господин Юнкер, господин Туск, вие тук е, леете сълзи за Великобритания. Е, Изумени сте е, от е, проблемите за е, Северна Македония и Албания. Аз мога да ви кажа защо харватите са разочаровани от вас. Нашия министр-председател ни обеща, че стига да влезем в Европа, край на корупцията, е, но, но нищо подобно не се случи. Харватия е една от най-корумпираните страни в Европа и това се констатира от поредни доклади. Вие се доверихте на такава корумпирана страна. Срещу 10 000 евро човек може да си купи съдебно решение в Харватия, каквото пожелае решение на всяка е, държавна институция държавните институции ще те попитат в Харватия, крадец ли сте? той ще отговори, не, не съм крадец и тогава ще го пуснат да си ходи. Е, е така стоят нещата от е, десетки години е, насам. Очаквахме да наложите високи стандарти в Харватия. Е, нищо подобно. Приехте решението на Харватския съд за имуществото на Брока Шулца. Например, приемате ли реплика от господин Сокол? каза председателката. Господин Шинчич, на вас говоря. Има реплика към вас. Господин Сокол я отправя. Приемате ли я? Благодаря. Моля, задайте въпрос си, господин Сокол. Благодаря. Господин Шинчич, това не е не, не за пръв път. Вие разпространявате тук лъжи Защо го правите? До, до, до кога? Защо а, а, направихте всичко а, за това в Шуица а, да а, не бъде приета, след като правната комисия на парламента а, не видя никакви пречки за това? Защо фактически очернихте собствената си страна? Защо работите против Харватия? Gospodine Sokol, ja se nadam da vi dobro znate članak nine Hrvatskog kaznenog zakona govori... Надявам се, господин Сокол, че вие познавате хърватския наказателен кодекс и там отделно се говори за корумпирането на, на народни представители. Аз не веднъж съм призовавал да се провери имущественото състояние на госпожа Шуйца. Е, така ще става въпрос за доверие в е, европейския правопорядък. Господин Колешич, друг един е, е съдия. Да, да не мислите, че случайно е избран тук. Се реализира. Не можем да позволим и на Макрон, който няма достатъчно търпение да направлява този процес. Ние трябва да сме готови за удължаване на процеса или пък ако британския парламент реши да има нов референдум, трябва и за това да сме готови. За мен сплутеността в Европа е най-важна. Тя трябва да направлява процеса. Най-опасното и за Великобритания, и за ЕС би било споразумение, което отсъства. Което го няма просто. Важно е Великобритания да остане. Това е най-доброто, но ако реши да излезе, ние трябва да запазим добри отношения. Това е много важно за Европа. Благодаря господин Бенифей за една минута. Всички заключения на Европейския съюз са разочароващи. Искам да стане ясно защо. Европейския съюз трябва да разполага с е, инструментариум, за да управлява промените в съвременния свят. Е, е, няма нищо във връзка с многогодишната финансова рамка и всъщност има съкръщение на вноските на държавите членки, на фондовете за кохезия, собствените ни средства. С други думи, ние изоставяме нашата територия и нашите граждани във връзка с военната интервенция в Сирия. Ние реално изоставихме кюрдите. Е, ние е, трябва да настояваме е, за въздушно пространство без полети за търговски санкции срещу турското правителство. Това са ключови въпроси, които са в сърцевината на заключенията на Европейския съвет. Това е крайно недостатъчно. Председателката, искам да направя съобщение във връзка с репликите. Преустановяваме ги. 22 души са се записали записали за спонтанни изказвания. Приключвам и двата списъка. Не мога да удовлетворя всички. Госпожа Шаранзова, една минута. Much, Благодаря, госпожо председател. Е, макар и британския изход е, да е на устата на, на всички днес, аз все пак е, бих искала да обърна вниманието на заключенията на съвета за разширяването и да изразя прискърбието си по този въпрос. Северна Македония и Албания направиха всичко, което пожелахме от тях. При това са сериозна политическа цена за съответните правителства. Що за послание отправяме към тях днес? Е, е, онези, които са против преговорите, да кажат какво всъщност още се иска. И нещо повече, е, да, да, да се съдейства на двете страни, да, да извършат всичко необходимо е, че с съответната финансова подкрепа. Не можем да ги изоставим тези страни без е, категорична ясна перспектива. Северна Македония и Албания са европейски държави, поради което наш дълг към тях, а и към самите нас е процесът на разширяване да започне час по-скоро. Благодаря. Благодаря господин Бардела за една минута. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Европейския съюз отличава с, с своята немощ. Всички европейски граждани единодушно осъдих военното нападение на Турция срещу, Гърция, срещу е, Сирия. Оча, очаквахме категорични действия срещу Ердоган. Ние само го порицахме. Няма забрана на износа на оръжия към Турция. Това ли сме способни? Използваме член 29 от договора, за да има ембарго на всяко военна продажба на Турция. Необходимо необходими са данъчни, е, митнически бариери на износа на Турция към европейския пазар и да бъде заставен да договаря Ердоган. Е, вчера Русия не получи същото благоприятно третиране във връзка с економическите санкции от вас. 19 век се казва, че Османската империя е болния човек на Европа, докато сега ние, европейците, сме болни. От мазохизъм даваме милиарди на страна, която нарушава граници. Вие продължавате да го разглеждате като официален кандидат за разширяване. Между чест и умиление и унизение трябва да изберат, иначе историята ще реши вместо нас. Госпожа Дац, една минута. Uh, Благодаря, госпожо председател. Поредния Европейски съвет, поредната сделка и още по-голяма капитулация от страна на Джонсън премиера, който на 2 октомври заяви, че Великобритания трябва да напусне Европейския съюз в своята цялост. Той подписа споразумение, по силата на което Северна Ирландия ще прилага митническия кодекс на ЕС. Компаниите в Северна Ирландия ще плащат европейски тарифи върху стоки, приети в територията на тази част от Великобритания. Вчера беше потвърдено, че стоки от Северна Ирландия, пътуващи към Великобритания, е, ще трябва да бъдат е, обект на подаване на специални декларации, ще се плаща такса от 65 паунда. Това ще доведе до сериозни проблеми, бариери пред економиката на Северна Ирландия. Северна Ирландия просто ще бъде отцепена от е, своя истински вътрешен пазар Великобритания. Един известен економист от Северна Ирландия вече обяви, че тази територия ще стане просто зрител в бъдещи преговори за търговски сделки на Великобритания. Искам да напомня на Борис Джонсън онова, което беше казано няколко пъти. Никой британски премьер не може да приеме нещо подобно. Господин Нидермайер за една минута. Thank you very much, madam. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да не говоря за британски изход, а за съседанието на Европейския съвет като цяло. Позволете ми да благодаря най-напред на господин Туски, и на господин Юнкер за посветеността, за положените усилия, които е, проявяват в продължение на години. Понякога обаче усилия посветеност не стигат. Е, и Въпросът е дали съветът е действително средището за взаимодействие, взаимно уважение е, и усилия за трасиране на, на пътя напред към бъдещето или е, е място, арена на, на политически игри и непоследователност. Мисля, последното въжи за последното заседание на съвет. Надявам се то да е изключение. В противен случай не сме тръгнали по добър път. Господин Шида, една минута. Е, благодаря, госпожо председател. Британския изход е, става една безкрайна сага и, и, и е, пореден министър-председател на Великобритания е, води страната от зле към по-зле, е, което в крайна се дължи на разцеплението с реторите, на политическия егоизъм на министър-председателя Джонсън, на, на, на себичните му усилия да, да извлече лична изгода на гърба на британския избирател. Край на краища всяка сделка за изход ще накърни социалните права, защита на потребителите, финансирането на здравеопазването, поради което този британски изход е една изключително лоша идея. Разбира се, никой не може да попречи на британското правителство да допуска грешки, ако това желае. Но ние не можем да си позволим е, подобни грешки. И парламента ще се произнесе по сделката едва след като двете камери на британския парламент са се произнесли. Благодаря. Господин Кичок за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, изминалият Европейски съюз съвет бе от изключителна важност. Полагането на усилия за ефективното преодоляване на тежката хуманитарна криза в Североизточна Сирия и продължаващите дискусии за постигане на компромис по многогодишната финансова рамка втора важна тема великобритания и брекзит. все още великобритания е на прага на напускане на европейския съюз и въпреки упорството на премиера джонсън да стори това на 28 октомври вече за всички е ясно че той няма цел план и посока. ние трябва да подкрепим отлагането на брекзит защото гласа на всички тези хора които видяхме по улиците на лондон в събота най накрая трябва да бъде чут. същевременно обаче няма как да не отбележа с огорчение историческата грешка която европа е на път да направи по отношение на северна македония и албания. всяко отлагане за започване на преговорен процес вреди на доверието в европейския съюз на балканите. процесът за разширяване е най добрата възможност да се осигури стабилност в региона и не трябва да става жертва на политически настроения. благодаря ви. Thank you for one minute, Madam Ganshaw. Um, Не виждам колегата, когато току-що позовах, затова давам думата за намето на господин Кристофоро. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейския съвет. Той взе решение за мерки срещу агресивното поведение на Турция с действията, които извършва в Кипър в изключителната економическа зона там. Искам да благодаря на господин Таск за тези идеи. Искам да благодаря на господин Юнкер и на комисията, които убедиха европейските институции и европейски съюз е, в посоченото. Е, през последните години наблюдаваме е, тъжни събития в Република Кипър. Ние трябва да контрираме агресивната експанзионистична политика на Турция преди да стане прекалено късно. Чух какво каза Мафред Вебер днес. Той каза, че Турция не може да продължава да се възползва от вътрешния пазар и от митническия съюз при условие, че нахува в Сирия и при условие, че нарушава суверенни права на държава членка на Европейския съюз. Както господин Вебер каза, трябва Турция да плати економическата цена за действията си. Именно тогава ще разбере, че ние сме общност на ценности и сме готови да отстояваме тези ценности. Едва тогава Европейския съюз ще покаже, е, че е един съюзник, който е достоен за уважение. Благодаря. Председателката, следващия господин Пикола за една минута. Прошлотjedni sastanak vijeća doista е бил бит. Благодаря, госпожо председател. Последното заседание на съвета не може да бъде смятано за обичайно. Кращата главна тема на, на заседанието бе британския изход и виждаме, че в резултат от това заключенията на съвета за Сирия са доста безсъдържателни. Съжалявам, че постигнатия консенсус по новата договореност за британския изход някакси е, не бе допълнен от също толкова единно решение да се започнат преговори с Северна Македония и Албания, което, ако би било взето това решение, би потвърдило нашия международен авторитет, способността ни да стабилизираме международната обстановка в крайно неблагоприятна конюнктура. Е, разбира се, е, желанието ни е, да защитим своите интереси не може да се поставя под съмнение, но това ще зависи и от волята на нашите партньори, в това число на Лондон в случая. Благодаря. Господин Ранжел, госпожо председател, искам да кажа, че няма как да си представим европейската политика в изминалите десетилетие без господин Юнкер. Искам да ви похваля не заради политическата ви дейност, защото сте истински европеец, истински хуманист. Искам да ви посветя един цитат на Монтескьо. Ако предложа нещо на страната си, А ако предложа нещо на страната си, което не мога да предложа на Европа, това е нарушение или престъпление. Напълно съм съгласен с позициите, прияти относно Великобритания и Брексит. Необходимо е да сме открити спрямо народа на Великобритания е необходимо да защитим своята европейска визия. Защитавайки Европа, защитаваме и Великобритания и обратното. Аз съм от Западна Европа, но бих казал, че това, което направихме с Балканите е срамно. Трябва да се започне процеса с Северна Македония и Албания. Нямаме нужда от див запад в Европа мисля, че трябва да се помогне на тези страни. Скъпи Мишел, имам само една минута, но не мога да пропусна тази възможност, за да ви благодаря за работата, за европейското ви призвание. Дами и господа, Брексит ни хвърли в хаос. Вижте какво става в Камерата на общините. Хаоса продължава. Аз продължавам да мисля, че е по-добре да се отложи Брексит, отколкото да има твърд Брексит. Но ние имаме и друга работа. Например, многогодишна финансова рамка, която да бъде амбициозна. Повече от 1% от БВП. Е, така както казаха и някои представители на държави членки на съвета. Това също трябва да бъде приоритет. Миграцията, промените в климата, цифровия дневен ред, средства за да се борим срещу дългосрочна безработица и освен това да работим по стратегията си за равенството между половете, но също така и традиционна европейска политика, например е, ОСП и е, кохезия на територията. Не можем да продължаваме с е, обезлюдяването на селските райони. Господин Кели, една минута. 31 октомври наближава. Остава една седмица. Вси свети. Е, знаете, таласа ми, е, духове, е, лукови глави и така нататък. И някои хора, може би политически, се държат именно в духа на карнавал, на, на нощта на таласумите. Чакали сме до сега. Според мен е добре да изчакаме още. Седмици, ако щете, и месеци, вместо да прибързаме и да сбъркаме. Е, при все това, е, споразумението, постигнато за оттегляне, е по-добро от е, един хаотичен британски изход. Е, поради което преговарящите господин Барния и господин Юнкер заслужават нашата похвала е, за положените усилия. И е, най-сетне бих искал да се съглася с казаното господин Ранхел от Гозалес Понс е, за господин Юнкер и прекрасни е, пет години, е, по време на които господин Юнкер, вие бяхте лидер, е, бяхте за пример, е, в резултат от което Европа постигна най-малко. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Сега започва трудното. <laughs> Да ви кажа, 22 спонтанни изказвания мога да приема само 7 и не повече. Указанията ми са строги. Господин Керцог, първо. Благодаря, госпожо председател. Аз се притеснявам, че госпожа Меркел и господин Макрон е, не постигат съгласие е, за Сирия, нито за разширяването към Западните Балкани, нито за многогодишната финансова рамка и... А да не говорим за Русия. И когато няма съгласие помежду им, е, съюзът се превръща в една какофония и, и сериозно отслабва авторитетът. За моята страна, Гърция, като оставим на страна политическите е, противоречия, е, бих искал да се обърна е, с благодарност към господин Юнкер за направеното от него, именно за нас, за Гърция, от, от добри чувства. Благодаря. Госпожа Уорд, благодаря. Европейския съвет играе игричка с всички нас. Те приеха сроковете на Джонсън за Брексит, но не следваха позицията на Европейския съюз относно Северна Македония и Албания и тяхното присъединяване към европейския проект. Съвета е готов да приеме обещанията на един премьер лъжец, но не иска да отчете добрите усилия на добрите съседи на Балканите. Направихме обещания към Северна Македония и Албания и незачитането на тези обещания може да бъде историческа грешка. Що се отнася до Великобритания, как може да се смята, че един международен договор, независимо какъв е той, може да бъде прият и то на бърза ръка. Как може да не се даде на парламента достатъчно време, за да прецени дали да прие или, приеме или да ратифицира споразумението? Брексит няма да изчезне просто така. Ако споразумението бъде прието, това е началото на края, а не края на началото. Те първа ще започне трудното. Господин Ансип. Госпожо председател, скъпи Жан-Клод, уважаеми колеги. Искам да благодаря на Жан-Клод за лидерската роля. Относно Брексит, след референдума чухме категорични изявления от Лондон, а именно Брексит си е Брексит, вота си е вод, по-добре излизане без поразумение, отколкото с лошо споразумение. Аз е, по време на предишния мандат на